Възобновяваме сесията, която бе прекъсната на 18 септември 2014 година. Дами и госпожа, предвид положението в Северна Ирландия, помолих заместник председателя да отправи призив срещу провокациите които състоят. и Има политически проблеми, но единственото решение е мирно решение чрез диалог. Трябва да има мирно решение на базата на преговорите, които започнаха на 16 октомври. Мирният процес в Северна Ирландия беше успешен. Ще продължим да подкрепяме този мирен процес. Европейският парламент е готов да участва като посредник в този процес до неговото решаваме. Надяваме се, че успехите ще следват след успехите, че Ирландия ще има стабилна економика и че всички е, в Северна Ирландия да имат едно безопасно бъдеще, е, млади и стари. Миналата миналия е четвъртък госпожа Ивета Грегуле съобщи, че е напуснала европейск... групата за е, е, Аз